Остава ни още един последен доклад, който ще бъде представен. И това е докладът на Урсула Гачек проблеми и перспективи на европейското гражданство. Mr. President, Commissioner, Господин председател, господин комисар, за мен е удоволствие да представя доклада за проблемите и перспективите за европейското гражданство, единодушно прият миналия месец от Комисията по гражданските свободи. Европейското гражданство не заменя националното гражданство. То е нещо допълнително, което дава уникални права на европейските граждани, а именно свобода на движението, на консулска защита, на изпращане на петиции до парламента и Европейския омбудсман. Доклада на парламента отчита петия доклад на Комисията по европейско гражданство, който обхваща периода от 1 май 2004 до 30 юни 2007. Това е уникален период. Преди 5 години, на 1 май, 10 нови държави членки се присъединиха към Европейския съюз. Резултата от това присъединяване на страни, най-вече от Централна и Източна Европа, беше нещо безпредседентно по мащаби. Новите граждани на Европейския съюз възприеха правата, които им бяха дадени, най-вече свободата на движение. Те се възползваха от възможността да учат в чужбина. Пазарите а, на някои от страните на пазара на труда се бяха а, отворили за тях, но има и доста предизвикателства за страните, които ги приемат. Те са свързани с а, с проблеми, с които изпитват местните регионални власти, тъй като те осигуряват жилища, здравеопазване, <clears throat> образование и те често изпитвам ежедневните проблеми на новите иммигранти. Много се прави за да се помогне за интегрирането на тези новодушли, но има случаи на дискриминация въпреки това. Понякога те са резултат от пропуски в законодателството и липса на познание как да се прилага законодателството. Комисията по гражданските свободи предприе един много прагматичен подход. Ние набелязахме... ...на образование от държавата на происход и така нататък. И комисията се опитва именно чрез прилагането, да кажем, на директивата за свободно движение на гражданите да запълни до голяма степен тази празнота. Комисията подкрепя и допълва кампанията в този смисъл на Европейския парламент, като се опитва да сенсибилизира гражданите, да им покаже колко важно е да участват в изборите за Европейски парламент и колко важно е да упражняват всички свои права и то най-вече правото си да участват в изборите за Европейски парламент и в местните избори. Не само комисията обаче трябва да полага усилия за ежедневното упражняване на тези права на европейско гражданство. Всичките институции на Европейския съюз, всичките органи на държавите членки на национално, на регионално, на местно равнище имат особено важни задачи за популяризиране на европейското гражданство и за реалното упражняване на правата на европейските граждани. Радвам се, госпожо Гачек, че във вашия доклад се засягат всички тези въпроси, които са особено актуални сега, непосредствено преди изборите за Европейски парламент тази година. Същевременно, вие сте включили всички много важни действащи лица, всички институции, организации на всички равнища, европейско, национално, регионално, местно и така нататък. И сега остава какво? Да приложим всичко това на практика, да го изпълним с живот. Благодаря, господин комисар. С това приключваме разискванията. Заседанието ще бъде утре от 9 до 13 часа, утре 2 април. То ще бъде предавано по интернет и интранет. Закривам заседанието.